Уважаеми колеги, откривам първото заседание на парламентарната ни комисия за 2020 година. Всички знаете, че тази година ще е решаваща за политиката от областта на селското стопанство. Предстои да се работи по многогодишната финансова рамка 2021-2027. Ще се постигне и съгласие по съдържанието на общата селскостопанска политика. Тази година ще е решаваща в това отношение. ще е решаваща с оглед на периода 2021-2027 година. Поради това към нас е насочено и вниманието на обществеността, не само на сълскостопанските производители, но и на широката общественост. Натоварен е дневният ни ред за днес и утре, затова нека веднага започнем по дневния ред. Първа точка – приемане на дневния ред. Ако няма възражения, Дневният ред се счита за прият. Нека ви напомня, че днешното ни заседание е поредното заседание, което се излъчва на живо по интернет. Има устен превод с всички официални езици на Европейския съюз, с изключение на естонски, латвийски, малтийски и ирландски. Преминаваме към точка трета от дневния ред – одобрение на протоколите от минали заседания. Ако няма възражения срещу протоколите, те се считат за приети. Веднага можем да преминем към точка четвърта от дневния ред – Сърдечно приветствам с добре дошла на заседанието ни министърката на земеделието на Харватия и действаща председателка на съвета, госпожа Мария Вучкович. Надявам се, че горе-долу правилно съм произнесъл името ви. Добре дошла на заседанието ни. Радваме се, че имаме възможност да проведем размяна на мнения с вас. Кърватското председателство си е поставило амбициозни цели под мотото Една силна Европа в свят изпълнен с предизвикателства. По-конкретно ние проявяваме интерес към това Доколко смятате да постигнете напредък по същество по ОСП през идните 6 месеца, интересувани и много важната тема за многогодишната финансова рамка? Ще има със сигурност и много други теми, по които колегите ще ви зададат въпроси. Радвам се, че сте сред нас. Сега имате около 15 минути, за да изложите идеите на хрватското председателство – Изказването ви ще бъде последвано, както обикновено, от изказвания на координаторите, след което всички колеги ще имат възможност да ви зададат въпроси. Госпожо министър, имате думата. Поштовани председниче Odbora za poljoprivredu i ruralni Господин председател на Комисията по земеделски въпроси, Скъпи депутати, дами и господа, с огромно удоволствие съм тук, за да представя приоритетите на хърватското председателство в областта на земеделието, е, горското стопанство и е, развитието на селскопанските райони. Ние поехме председателството във времена с големи предизвикателства, с едни големи теми, които остават открити голямо предизвикателство и за нас, но и голяма част. Е, чест, извинете, защото ние сме най-младия член на Европейския съюз, е, едва 7 е, години след присъединяването ни към ЕЦА, поемаме председателството. Решавания Нашия девиз Силна Европа в един свят изпълнен с предизвикателства предвиждаме да работим за решаването на тези предизвикателства, особено най-ключовите от тях, примерно неравенствата в економическото развитие и надигането на популизма. Четири са нашите приоритета и развитието на на земеделските райони и на економиката като цяло е целта ни да предоставяме едно устойчиво и равноправно развитие. В такъв смисъл приоритет има и развитието на земеделските региони. ОСП е от голямо значение и за производителите, и за земеделските райони, но и за всички граждани на Европейския съюз. Затова ние искаме да сложим акцент върху комуникациите с, с, с законодателя, защото това е и единствения начин да допринесем за по-добрите политики в услуга на нашите граждани. ОСП е една от най-сложните политики на Европейския съюз. Тя претърпя не малко реформи и е, ние ще се водим от основните принципи упростяване, устойчивост. Има сериозни причини за разработването на ОСП в течение на времето и в момента а, разпоредбите на тази политика са доста комплицирани. И е, мнозина е, земеделски производители казват, че имат голямо желание да се придържат към тези правила, но те са толкова сложни, че не винаги са сигурни, че успяват да го направят. Затова опростяването е основен, е основна необходимост тук. Ние ще работим и с предходното председателство, което е, придвижи тази материя. Особено, що се отнася до малките земеделски стопанства. Също така ще наблюдаваме и е, националните стратегии. Не е необходимо да има непропорционални санкции, санкции за малките пропуски на земеделските производители. И е, разбира се, не следва да бъдат ощетявани страните членки, които евентуално се констатират грешки или отклонения от изпълняването на регламента, които не проистичат по тяхна вина. Също така е важно да се засили отговорността на страните членки в изпълнението на ОСП. Ние ще работим за това. Като се има предвид как се развиват нещата в Европейския съюз, е, е, очевидно страните членки са най-подходящите да дефинират своите нужди и съответно да отговорят на сложните национални и нужди и изисквания. И за това ще се опитваме да търсиме е, най-добри решения за националните стратегически планове. А сега а, по въпроса за устойчивостта, която е водещ принцип в ОСП. Тук то, този принцип бе изведен на преден план в политиката на ОСП, включително и с така наречения Зелен пакт. Земеделието има ясно отношение към околната среда и е, ние би следвало да работим за опазването и за опазването на биоразнообразието. Това бе потвърдено и от е, е, земеделските министри с съответните намерения за следващата финансова рамка. Въпросът е обаче как ще е, осъществим на практика тези амбиции, как ще ги финансираме. Обявения пакет от е, реформи има за цел да опазва и климата и околната среда, финансират се мерки е, за климата, но се намалява бюджета за ОСП. Така че е, да имаме много големи амбиции, това ще е трудно, ако няма достатъчно съответно финансиране. И ако трябва да а, така определим нивото си на амбиции, а, би трябвало да отдадем и дължимото на усилията на всички е, работещи в а, е, сферата на селското стопанство, а, е, които се грижат и за опазване на природните ресурси. Не бива да забравяме, че Селско-стопанското производство е отскоро обвързано с съображение за опазване на околната среда и ние трябва да продължим тази политика. Ние сме е, за това да се промени и е, схващането, представата за селското стопанство, е, за това как то е свързано с опазване на околната среда. Има а, поколения, които са работили на едни и същи земи и имат съответните практики да опазват а, земята. Тоест, а, съображенията за устойчивост трябва да навлязат а, трайно в нашата политика и да се възползваме от установените практики на производителите, сълскосопанските производители. Политическата дискусия ще се проведе е, политическа дискусия и следващата седмица на срещата на върха по селскостопански въпроси. Очакваме и парламента да направи необходимото, за да започне съответния триалог Позицията на председателството е, че предложените законодателни актове не следва да отразяват конкретни политически интереси, а да си останат само чисто технически договорености. Би следвало да работим в с стремеж да няма прекъсване на инвестициите в земеделското в земеделието и селските райони. Ще обсъждаме, разбира се, и Зеления пакт и съответните стратегии – Остав... Дискусиите до тук бяха много успешни, но останаха още и нерешени въпроси и нашето председателство ще работи по тях следващите 6 месеца. И едно от основните е, така, акценти ще е срещата на върха за рибарство и земеделски въпроси. Европейците отдават е, все повече значение на усилията за опазване на околната среда, за опазване на биоразнообразието, запазването на природата за бъдещите поколения. Затова комисията излезе в, с един а, е, общ, глобален, нов е, подход, с, е, визия, с нова визия и се надяваме, че това ще създаде и една устойчива система за осигуряване на продоволствие. Инициативата от полето до чинията е определено свързана с производството на храни и ние искаме да подчертаем колко е важно да се намали използването на пестициди в това отношение – ще работим а, за използване на стимули за развиване на естествени мерки за борба с вредните с вредителите и намаляване на пестицидите. Без, разбира се, да накърняваме капацитета си да бъдем и конкурентно способни. Много е важно и да работиме по Европейската платформа за хуманно отношение към животните. Ще работиме конструктивно по е, тази тема, по транспорта на животните, отглеждането им, е, прекратяването и на незаконна търговия с домашни животни ще сложим е, особен акцент върху горското дело. Е, председателството ще е, работи за възобновяване и за грижи на, за горите по целия свят с стратегия за след 2020 година и се надяваме да формулираме инициативи по, този, по тази тема. Зеления пакт отчита и необходимостта да се засаждат и нови гори. Като разбира се, се отчита и конкретното положение във всяка страна членка. Някои страни имат много големи площи с гори. Но във всички случаи трябва да се разработват мерки за опазване на горите. Ние имаме и много добър опит в опазването на горите, но можем да работиме и с наши партньори от трети страни за справяне с евентуални е, опасности. В Харватия ние имаме много стари гори е, и знаем, че горското дело е, допринася и за економическото, и социално, и екологично развитие, намалява последиците от климатичните промени и ни помага да е, постигнем е, нови крачки към мерки за опазване на околната среда. Много са положителните примери които е, ни дават възможност е, да работим за развитие на сектора. Разбира се, трябва да има съответните средства да се работи за устойчивост на продоволствията. Е, необходимо е да има ежедневна помощ и да направим така, че работата в е, е, селското стопанство да бъде и привлекателна за младите, да не напускат те селските райони, е, което в момента е сериозен проблем за ред страни. Ще продължим с започнатите инициативи за предоставяне на технически решения, примерно биоекономиката, която дава решения и за селското стопанство и за горското дело. Биоекономиката ни дава възможност да търсим нови, е, възмо... нови начини за създаване на работни места и създаване на допълнителна добавена стойност посредством иновативни продукти. Нека да обърна внимание също и колко важни са малките селски е, стопанства. Те в края на краищата са основен двигател на економиката в немалко страни членки. Малките фамилни стопанства имат своята огромна роля и ние трябва да работим така, че да им осигуряваме една законова рамка за развитие. Рамка, която ще им даде възможност да се позиционират по-добре, да бъдат е, по-видими и ще допринесе за възвръщане на живот в нашите села. Нашето председателство и Европейския парламент е, сега е, ще се изправят пред 6 месеца пълни с предизвикателства и се надяваме, че работата ни ще бъде плодотворна в дух на добро сътрудничество и ви благодаря. Готова съм да отговарям на въпросите. Благодаря ви, госпожо министър, че ни представихте програмата на хърватското председателство. Предстои ни доста работа през идните 6 месеца. Допускам, че сред колегите са възникнали много въпроси. Започваме с координаторите. Хербер Дорфман за две минути. Добро утро, госпожо министър. Добре дошла. Благодаря, че участвате в тази интересна дискусия. Нямам какво толкова да добавя към онова, което казахте, тъй като наистина съм съгласен с казаното от вас, най-вече с констатациите ви за ОСП. Наистина е важно да поставим отново по-силен акцент върху това плащанията да достигат до онези, които работят за бъдещето на селските райони. А това са семейните стопанства, както по-малките, така и по-големите такива. Плащанията трябва да се ползват от онези, които наистина работят в селските райони, работят за стопанствата, както и за околната среда. Моля да напомните това на съвета. В миналото той излизаше с много красиви декларации, но когато трябваше да се вземат същинските решения за това на кого да се предоставят средствата, нямаше съответствие между думи и дела. Въпросът за плащанията е свързан и с въпроса за устойчивостта. По-голямата част от стопанствата, както казахте, вече работят устойчиво, тъй като не е в интерес на производителите да унищожат ресурсите, които ползват, например почвите. По дефиниция, производителите работят устойчиво, тъй като искат да оставят земите си в наследство на следващите поколения. Това въжи най-вече за семейните стопанства. В момента селското стопанство се поставя под общ знаменател, когато се отправят критики във връзка с устойчивостта, но трябва да сме наясно, че до голяма степен много стопанства вече се управляват устойчиво. По въпроса за преходните регламенти, съгласен съм с вас, че трябва доста бързо да приключим работа по тези технически регламенти, за да преминем плавно към следващата година. Стратегията от фермата до трапезата. Ще се работи активно по тази стратегия, както тук, така и в съвета. Казахте, че съветът на министрите на селското стопанство и рибарството ще изиграе основна роля. Наистина се надявам това да е така. Правят се тук опити в парламента да се изземе тази тема от ресора на нашата комисия и да работят по нея колеги, които отговарят за околната среда и здравоопазването. Това няма да е добре за сълскостопанските производители. Затова и трябва съветът Агрифиш да изиграе основна роля при тази стратегия. Казах каквото имах да кажа за устойчивостта. Вече благодаря ви за изложението и до следващи наши срещи. Господин Декастро, Добре дошла на госпожа Вучкович, министър на земеделието и ротационен председател на съвета. Хрватското председателство ще е много важно за селското стопанство. През идните 6 месеца ще трябва официално да очертаем позицията на парламента. Надявам се, че и съветът ще излезе със своя позиция по трите законодателни акта за реформата на ОСП. Много ще е важно вашето председателство. То трябва да създаде благоприятни предпоставки за провеждането на успешни триалози. Говорихте за Зеления пакт. Ние ентусиазирано подкрепяме този значим обрат, зад който застанаха комисията и госпожа Фон дер Лайен. Смятаме, че селското стопанство ще изиграе решаваща роля при справянето с предизвикателствата, свързани с Зеления пакт. Но за да може да изиграе селското стопанство такава роля, ОСП трябва наистина да е политика, на общо европейско ниво. Не бива да има риск от ренационализиране на тази политика. Тя има своите недостатъци, но има и своите предимства. През последните 50 години тя работи в полза на селското стопанство. Затова и не искаме тя да се ренационализира, да се предприемат разпокъсани действия в 28 държави членки. Това би унищожило ОСП. Затова е изключително важно да очертаем общо европейски курс за тази политика предложението за реформата и наречените екосхеми, пакетът от зелени мерки, трябва да бъде мярка, която да се определи и разработи тук в Брюксел. А оттам нататък държавите членки следва да могат да я прилагат гъвкаво. Ще бъде важна вашата работа в това отношение, ще бъде важна и работата на парламента. За да постигнем всичко това, се нуждаем от известно време, но не бива да излагаме на риски производителите. Трябва още от сега ясно да заявим спрямо тях, че ще се продължат мерките по ОСП. Затова и трябва бързо да приемем преходния регламент. Както каза господин Дорфман, този технически регламент трябва да бъде прият бързо. Но както винаги, когато се прилага процедурата по съвместно вземане на решения. Ще работят заедно парламентът и съветът. Вероятно ще има необходимост от някои промени в работата по този текст. Пожелавам всичко най-добро на председателството ви. Довиждане и до скоро. Председателят, благодаря ви. Моля, спазвайте си поне до някъде времето за изказване, защото иначе много ще си изостанем от графика. Преводачка се е разболяла, поради което можете да говорите на шведски, но няма да има превод към шведски. Информирам ви сега, тъй като в началото не бях информиран. Госпожа Мюлер, Добро утро, госпожо министър. Благодаря, че се отзовахте на поканата ни и сте тук днес от името на Хърватското председателство. Поздравявам председателството, което се представи прекрасно по време на международното изложение Зелена седмица в Берлин. Наистина спечелихте симпатиите на Германия. По време на миналия мандат на комисията ни посетихме Хърватия. Запознати сме с структурите там. Две неща са особено важни за мен. Първо, смятате ли, че целите залегнали в Зеления пакт наистина трябва да бъдат интегрирани в настоящата ОСП? Много съм обезпокоена по този въпрос. Мисля, че ако изчакваме да бъде обявен Зеленият пакт преди да го обвържем с ОСП, ще се стигне до много големи забавяния. Ще направи ли съветът и разчет на разходите, които следва да направят производителите? Ако трябва да откликнем на всички изисквания на обществеността, като хуманно отношение към животните, биологично земеделие, опазване на биологичното многообразие и така нататък, то това ще означава и огромни разходи за производителите. А системата по-настоящем функционира така, че търговците Онези, които пласират хранителни продукти, няма да изкупуват продуктите на производителите на по-високи цени. Ще трябва да подпомогнем, т.е. производителите. В противен случай съществуването им ще бъде изложено на риск. Все пак те трябва да реализират някакви печалби а не са предвидени допълнителни средства по МФР, което е много обезпокояващо с оглед на семейните стопанства. Затова в рамките на ОСП трябва колкото се може по-бързо да се гарантира надежност. За целта трябва да приемем преходните регламенти, за да има и действително устойчивост за производителите. Благодаря колегата Хойслинг. И ние ви приветстваме с добре дошла, госпожо министър. Поемате председателството в интересен момент, тъй като предстои да подготвите текстове, които вероятно ще бъдат приети в течение на тази година. В момента се водят преговори по ОСП, които бяха започнали още по време на предходната комисия тя, меко казано, не си постави особено амбициозни цели. 70% от плащанията и в бъдеще ще се правят на площ, а не в зависимост от производството. Това няма нищо общо с Зеления пакт, с стратегията от фермата до трапезата. Госпожа Мюлер каза, че паралелно се работи по ОСП и по тази стратегия и по Зеления пакт. Но как тези амбициозни цели на комисията следва действително да залегнат в ОСП? Не може да продължаваме да работим по същия начин. Прахосват се средства в огромни размери. Казахте, че ще работите за подпомагането на семейните стопанства, но именно те най-малко могат да се възползват от общата сълскостопанска политика, тъй като са притиснати в ъгъла от економическа гледна точка. В Европа има и проблем с заграбването на земи. Все повече големи концерни изкупуват големи площи. Те са субектите, които основно се възползват от ОСП. Трябва нещо да се направи по въпрос. Зелените са категорични по тази тема. Ще трябва да се финансират селскостопанските производители, но публични средства следва да се разходват само когато има и публични успехи. Темата за биологичното разнообразие. Това е темата, която ще е сред приоритетите ни през идните години, като се имат предвид измененията в климата. Селското стопанство трябва да внесе основен принос в това отношение. Трябва да сме амбициозни, според мен, по отношение на пестицидите. Не казахте нищо за биологичното земеделие, а това е голям шанс за по-малките стопанства, най-вече във вашата страна. Трябва да има напредък и в тази област. Не споменахте нищо за финансирането също така, а трябва да обсъдим въпроса за финансирането. По втория стълб в рамките на реформата на ОСП се предвижда най-голямото съкръщение на средства. Не бива да допускаме нещо такова колегата Давид. Благодаря ви, госпожо председател. Упоменахте, че е много важно за вас на селското стопанство да не се гледа като на отрасъл нанасящ вреди. Но вече има такава нагласа. Нерядко в медиите се лансира твърдението, че селското стопанство нанася вреди това въжи не само за моята страна, въжи и за други държави. Нерядко се лансират там твърдения, че селското стопанство оказва неблагоприятно въздействие върху околната среда. Какво ще направите, за да настъпят промени в тази нагласа, за да промее обществеността, че селското стопанство изпълнява важни функции, че не бива да се гледа на него само от гледна точка на опазването на околната среда. Все пак то е отговорно и за производството на храни. Има различни структури в селското стопанство. Не във всички държави има предимно малки семейни предприятия. В Чехия, например, средната големина на площите на стопанствата е 143 хектара. Не би ли трябвало да настъпят промени в тази структура, тъй като на такива предприятия се пада по-голямата част от общия размер на производството? Още един въпрос. Какво смятате по въпроса за вноса на селскостопански продукти от трети страни, като например САЩ, Китай и страните от Меркосур или Виетнам? В тези страни, въпреки всички поети до тук ангажименти, не може да се очаква да се извършват проверките, които се извършват тук, да се спазват същите норми и стандарти, които се спазват в Европейския съюз. Очакваме от вас конкретни планове за решаването на всички проблеми, изложени до тук. Колегата Кузмюк. Пани министър, я так... Благодаря. за... Благодаря. Е, благодаря за присъствието ви днес в нашата комисия и за представяне на приоритетите на Хрватското председателство. Вие коментирахте колко важно е да се подкрепят малките стопанства. Аз е, представям Полша, където е, те тези стопанства а, са много съществена част от земеделските производители. Много се радвам, че се ориентирате в тази посока. Говорите също и за преход. Трябва да обърнем внимание на три е, начина за осъществяване на този преход. Мерки е, за е, Мерките за прехода ще бъдат валидни, казаха, само до 2021. Това ще е, улесни ли е, изпълнението на целите на Ели по-добре да предвидиме мерки за преход за 2021 и 2022 година? Второ, поддържате ли е, гъвкавостта при прехода от първия към втори стълб. В момента до 25% е възможността за гъвкавост. Смятате ли, че трябва да остане тази възможност? И накрая, тези временни преходни разпоредби не е ли редно да бъдат допълнени с национални мерки, което за момента не се предвижда? или защото такива мерки би следвало да се предвидят на национално ниво и за 21 и за 22. Господин Фланеган. Благодаря, благодаря за направената презентация. Аз идвам от Ирландия и участвам много сериозно в прегледа на ОСП. Също така участвам активно в това да пътувам из Ирландия и да събирам гласоподаватели за определен кандидат. Още нещо обаче, което правя е да откривам, че много от селските стопани са изключително изнервени от идеята, че ще трябва да направят сериозни изменения и ще трябва да дадат своя принос за намаляване на последствията от климатичните изменения и също време няма да получат допълнителни средства за това. Има нещо, което е сигурно. Трябва да направим нещо сега и то спешно, за да спрем измененията в климата, защото същите учени, които ни казват, че съществува гравитацията. Вижте какво правя аз с телефона. Те ми казват, че детето ми, което е на 5 години, ако ние не действаме бързо, вероятно на моята възраст 48 години вече ще страда от глад. Сега сме изправени пред ситуация, при която стотици милиони хора няма да има къде да живеят, ще се чудят къде да живеят, ще искат да се преместят и ни очаква едно ужасно бъдеще, ако не направим нищо. Така че, когато слушам фермерите, когато слушам Онези, които се притесняват дали ще им се плати, за да направят нещо, също времено трябва да отчита и факта, че се налага да го направим. Ако искам нещо да се случи, трябва да платим за него. Тези хора имат най-добрата възможност да направят нещо тук, ако то е направено по правилния начин. Смятате ли, че ще има средства за това? Ще можем да ги отделим или ще продължим да режем тортата по такъв начин, че по-голяма част от нея ще бъде отделена за отбрана и оръжия вместо за нашето нахранване и за справяне с измененията в климата. Какво, какво ще направим? Председателят, благодаря ви. Приключихме с кръга от изказвания на координаторите. Сега ще дам думата на госпожа министъра за отговори. Госпожо министър, имате около 5 минути за да отговорите на поставените въпроси.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 Okay. You can continue. Dakle, željela bih se svima, svim zastupnicima zahvaliti na podršci. Искам първо да благодаря на всички депутати за изказаната подкрепа за хрватското председателство. Благодаря и за въпросите. Споделям е, голяма част от вашите идеи също. Що се отнася за, до предвидената реформа на ОСП, нека да кажа съвсем честно, че ние ще подготвяме почвата за а, началото на преговорите на ОСП, което и започна с предходното председателство. Реформата на ОСП е, е, зависи до голяма степен и от многогодишната финансова рамка – за това ще се стараем да постигнем договорености по тази тема. Преходните разпоредби очакваме да бъдат приети на 27 януари на срещата на върха по селско стопанство и рибарство. Надяваме се, че ще е, може да се приеме и регламента за временните мерки, е, за преходните мерки за 2020. Хърватия ще направи всичко възможно това да се случи, най-вече защото имаме желание да няма прекъсвания в плащанията на земеделските производители за 2021. Що се отнася за продължителността на преходния период, за момента се е, предвижда е, работата да бъде приключена през 2021 година. Смятам, че бързо ще се намерят механизми за продължаване, ако се наложи на този период, но е, по-добре е да се приемат реформите възможно най-скоро, за да се осигури и финансиране. Имаме желание да има по-високи амбиции по отношение на екологията и околната среда и е, на моменти е добре именно да е, работим в тази посока. В нашият ресор – искаме да осигурим устойчив живот на земеделските стопанства, но и на природата. Ще направим всичко възможно, за да достигнем климатична неутралност до 2050 година. Не можем също така да забравяме, че е необходим и бюджет за този, за нашия сектор. Що се отнася до Зеления пакт, след съобщението на Европейската комисия от 11 декември миналата година, с цел да се постигне климатична неутралност до 2050, мисля, че следва да говорим поне в нашия ресор, единствено за аспектите, които засягат ОСП в зелената сделка. Ние ще направим всичко възможно, за да дадем възможност в преговори да се определят и ясните взаимоотношения между ОСП и стратегията от полето до чинията – също така а, искаме да дадем една ясна насока, добре разписана на всички мерки, които ще определят какво се предвижда да се направи за а, и за хуманно отношение към животните, и за устойчиво произво... производство, но и за избягване на разхищението на храни. За момента трябва да се стремим да постигаме реалистични резултати. Следва също така да работим по а, проекти за а, опазване на околната среда и за борба с климатичните промени – в момента разглеждаме предложенията за новата ОСП. Тя трябва да бъде една ключова политика с достатъчно финансиране. Но същевременно тя трябва да бъде и гъвкава. За младите селско-стопански производители и смяната на, поли... на поколенията. От ключово значение е тази тема. До момента имаше финансиране и ние сме за това да има отделен конкретен, конкретни средства за младите производители. Не обаче това да се взима от бюджета за втория стълб. Благодаря за отговора ви на първия кръг от въпроси. Преминаваме към втория кръг от въпроси. Моля да се вмествате в рамките по на една минута. Колегата Андрио. Благодаря, благодаря, госпожо министър, за това, че сте тук. Благодаря ви за вашето изказване, за амбициите, които ни очакват. Благодаря също и за това, че обръщате внимание на регламента за преходните мерки, защото има ограничения в това отношение и ние трябва да се съобразяваме с тях. Това ще бъде едно много сериозна работа по прехода. Три са измеренията на ОСП, многогодишната финансова рамка, зеления дил, зелената сделка – и е, ние е, трябва да бъдем е, и земеделските производители едни от основните участници е, в е, тази зелен, в зеления пакт. Така че говорите за е, определен период за преходните мерки и за възможността те да бъдат е, продължени. Това е интересно. Е, Въпросът е, ще има ли нови средства за този преходен период или ще се възползваме само от съществуващите? Благодаря, госпожо министр, за вашето представяне. Пожелавам ви успех по време на мандата. Имаме една сложна ситуация в областта на селското стопанство. По-малко пари, по-тежки условия за селските стопани, трябва да изхранваме повече хора с все по-здравословна храна. Имаме и друг проблем. И това е факта, че на европейско ниво младежите не искат да се занимават с селско стопанство. Трябва да имаме преход към едно по-младо поколение фермери. Може ли да дадете пример какво правите ви в Харватия по отношение на този проблем? Има ли програми, с които окоръжавате фермерите хо, извинете, младите хора да станат фермери и какво може да направим на европейско ниво. Колегата Сандър. Благодаря, че сте тук сред нас, госпожо министър, за да споделите с нас вашите приоритети. Ние ги споделяме. В обсъжданията в съвета по преговорите за бюджета на вас ще се падне необходимостта да осъществите най-голям напредък по бъдещата бюджетна рамка. Финландското председателство избра да увеличи бюджета за ОСП спрямо предложенията на комисията, но това увеличение няма да компенсира предложените съкръщения от комисията. Особено е, за това, че се развива втория стълб за сметка на първия. Зеленият пакт също ще наложи нови ограничения на производителите. Какви са вашите амбиции е, на вас, за вас лично за ОСП? Богович. Господин Богович. министрица, хвала за ваша представител. Е, Уважаема госпожо министър, благодаря ви за изложението. И аз искам да ви задам два въпроса. Първо, какво смятате за предвиждането на горни граници? Говорихте за подпомагането на семейните стопанства. Смятам, че важен инструмент в това отношение следва да са действията по отношение на по-големите стопанства с площи от 1000 хектара нагоре. В противен случай ще ни е все по-трудно да се обосноваваме за разходването на средствата за ОСП. Все по-трудно ще ни е да се обосноваваме при положение, че ги получават олигарси. Липсват също така и средства за програмата за развитие на селските райони, а тя е много важна с оглед на заселването на селските райони. Има обезлюдяване на селските райони във вашата, в моята страна. Има ли възможност за реализирането на програми за справянето с този проблем? Или пък може да се мобилизират средства по Фонда за регионално развитие с цел привличане на високо квалифицирани специалисти в селските райони, както и за по-висок стандарт на живот там. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Вчера бяхте в Комисията по рибарство, сега сте тук при нас в Комисията по земеделие. Мисля, че е много важно да се каже до каква степен е важна ОСП. Не може да има намаляване на бюджета за тази програма. Не трябва да изпращаме такова послание към секретарията, като им кажем, че искаме повече от селските стопани, а ще им дадем по-малко пари. Първото послание трябва да бъде следното. Първо, трябва да оправим МФР и да отделим средства за селското стопанство. Знам, че е много тежко да се водят паралелни преговори. Имаме сделката за Европа, имаме и ОСП, но все пак съвсем честно трябва да ви кажа, че не съм сигурен, че една година ще стигне за преходната разпоредба ще има сериозни изменения в политиката по ОСП и ми се струва, че ще трябва да дадем много повече време, поне две години за, тази преходна, за този преходен регламент. Колегата Катайнен, тя е докладчица по преходния регламент. Puheenjohtaja, arvoisa ministeri, todella hienoa saada teidät tänne. Meidän valiokuntamme onnea puheenjohtaja. Благодаря, господин председател. Искам да пожелая на хрватското председателство успех. Считам за много важно факта, че хрватското председателство ще поеме сериозна роля и ще доведе на до напредък по отношение на ОСП, както и във връзка с преходния период, така и за следващия програмен период. На селските стопани е необходимо да осигурим непрекъснатост след 49 седмици ще влезе в сила новата разпоредба, така че трябва да имаме правила. Също така, селското стопанство трябва да се запази навсякъде в Европа, да бъде устойчиво и ви задавам въпрос по какъв начин ще направите така, че държавите членки да получат еднакво отношение, както може би знаете – нещата стоят съвсем различни между Южна Европа и Финландия, да речем. Колегата Амаро, казва председателя. Сеньор президент, сеньор министр, йо. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър. С удоволствие и слушах това, което бяхте подготвила. Виждам, че има голяма амбиция от страна на хрватското председателство – Виждам, че ще положите и усилия да защитите селските стопани. Моята надежда е, че през следващите 6 месеца няма да загубите нищо от първоначалния си ентусиазъм. Аз подкрепям много от нещата, които казахте. Не искаме фермерите, селските стопани да не разберат част от посланията или да ги разберат грешно. Ние всички защитаваме европейските селски стопани. Но ако тук в парламента или в съвета или пък в комисията не успеем да заделим необходимите средства, то тогава наистина посланието няма да бъде добре разбрано, защото можем да казваме каквото си искаме, но не отделяме средства. Госпожо министър, ще успеем ли да гарантираме на нашите селски стопани, че ще можем да продължим да им плащаме преди новия програмен период. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, пожелавам ви успех по време на председателството. Какво е вашето виждане за външната конвергенция? Знаете, че има много големи разлики в размера на преките плащания между отделни държави членки. Но в рамките на единия вътрешен пазар има конкуренция. Какво смятате да направите по въпроса? В балтийските държави Директните плащания са с най-нисък размер. Те възлизат на около 70% от средния размер на тези плащания в Съюза. Свива се селското стопанство в страната, въпреки че има добри предпоставки за селскостопанска дейност. Но има големи проблеми в селските райони. Колегата Пьор Бакас. Madame la ministre, je suis moi-même agricultrice en Guadeloupe, qui se situe dans... Благодаря. Аз съм земеделски е, производител в е, Гваделупа, един отдалечен регион. Е, работиме за производството на плодове и зеленчуци. Имам няколко въпроса. Мислите ли да упростите административните изисквания за малките стопанства? Смятате ли, че се Семейните стопанства трябва да бъдат защитени е, срещу днешните либерални мерки в селското стопанство. Не е ли редно да получават нормално заплащане, дори заплата в тези земеделски производители? Какво според вас е бъдещето на тези производители с новите предвиждания е, реформи на ОСП? Госпожа Хазекамп. Велком министър. Е, Благодаря. Добре дошла, госпожо министър, на заседанието на комисията ни. Преди две години посетих един малък пристанищен град в Харватия. Там станах свидетелка на нещо, което никога няма да забравя. един млад бик, завързан с единия си крак за кран, беше третиран с електрошокове преди да бъде натоварен на кораб. Абсолютно неприемливи условия. Продължавате ли да изнасяте животни по този начин? Животните също имат чувства. Те могат да изпитват страх или напрежение, ако бъдат затворени някъде, ако бъдат отделени от животното майка или пък при превоз. Трябва да признаете, че животните играят много важна роля в европейската политика. Какво, следва, какво ще предприемете през идните 6 седмици за хуманно отношение към животните? Не говорихте по този въпрос в встъпителните си думи. Госпожа Бидзото, добро утро, добро утро, госпожо министър. Пожелавам ви преди всичко успех, тъй като идните 6 месеца ще са решаващи за селското ни стопанство ще трябва да сме наясно и смятам, че и останалите споделят това, че ако искаме да спасим околната среда, трябва да инвестираме повече, не по-малко в селското стопанство. Ако отстояваме позицията на селското стопанство, то отстояваме и позицията на 500 милиона европейци, които трябва да могат да продължат да се хранят здравословно. Миналата събота и неделя разговарях с много сълскостопански производители от регионите Венето, Емилия Романия и от други италиански региони. Те поставиха на дневен ред 4-5 въпроса, например за една болест пренесена от Азия, която разруши много масиви, селскостопански масиви в Европа. Поставиха на дневен ред също така и проблема с цената на плодовете. Големите разпространители в момента определят цените, което поставя на карта съществуването на производителите. Има също така и проблем с животновътството. Посетих животновъдни ферми, където много глави добитък са били а, разкъсани от вълците. Какво може да се направи по този въпрос? Колегата Йилгил. пани, Уважаеми господин председател, госпожо министър, казахте, че държавите членки са тези, които най-добре могат да преценят целите, които да се изпълнят по отношение на селската политика. Също времено в 38 член на Лисабонската на Лисабонския договор се казват тези, се изреждат специално тези цели. В други членове се говори за недискриминация и за равнопоставеност по отношение на конкуренцията. Така че моя въпрос е разгледали сте договора от Лисабон и от гледна точка на тези теми, които са свързани с правилата за лоялна конкуренция, защото пакета решения, който представя, както и връзката която той има с Брексит. От тези неща на мен ми се струва, че тези държави, при които има 0,8 до 1% от това, което е средно за Европейски съюз, ще получат само 3%, а това не е редно. Следващия колега, колегата Агилар. Първо, госпожо, госпожо министър, искам да ви пожелая успех по отношение на интензивната работа в областта на селското стопанство. Нека да спомена нещо, което сте включили вие новите техники за развъждане. Комисията е поела отговорност да изготви документ с възможности за това и моето, моят въпрос е как вие ще работите по това досие, което е така важно. Втория въпрос е свързан с интелигентните селища – Знам, че вие се интересувате много от тази инициатива и искам да кажа, че първото заседание на групата Инте се проведе миналата седмица. Искам да знам какви са идеите на председателството за напредване по тази инициатива. Благодаря. Господин Буда. Aștept să fiți atentă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 Eh, Колегата Фречинова. Министриня. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, благодаря ви. Искам да опомена проблем, върху който се спряха и други колеги – Сълскостопанските производители са много притеснени от евентуално повишаване на разходите за тях в следствие от Зеления пакт и другите екологосъобразни мерки. Селскостопанските производители държат на доброто качество на ресурсите, като водата, например. Държат също така и на прилагането на устойчиви модели, но трябва и да реализират печалпи, за да оцелеят. В Чехия е много неблагоприятна структурата на селското стопанство. У нас преобладават по-големите стопанства, но трябва да се подпомагат и по-малките семейни ферми. В наш интерес е, според мен, да продължат тези стопанства да съществуват. Но когато има економически проблеми, то първите жертви са по-малките стопанства. По-големите оцеляват. Какво смятате да предприемете по отношение на селските райони? Какви действия ще предприемете, за да оцелеят именно по-малките стопанства? Господин Любретон. Благодаря. Добър ден, госпожо министър. Трите цели, които очертахте, първите два е, не поставят големи проблеми, упростяване, субсидиарност. Това ще даде възможност на страните да имат достатъчно марш за маневри за стратегиите си. Но устойчивостта, третия приоритет, е, ни поставя малко повече въпроси. Как е, ще се свърже тя устойчивостта на земеделското производство с Зеления пакт, защото не винаги тези две мерки имат съвпадащи цели. Второ, Европейският съюз наясно ли е с отговорностите си да помага на земеделските производители? Във Франция специално все повече се е, наблюдава и е, явлението за нарушаване на околната среда. Говорите за намаляване на пестицидите. И трето, каква е, е връзката с договорите за свободна търговия и така, че да се спрат продукти, които не спазват разпоредбите от вноса им във Франция? Äh, Госпожа Винер. Добро утро, госпожо министър. Добре дошла в Европейския парламент. Имам два въпроса. Първият е следният. Наскоро бе представена на Европейския, представено на Европейския парламент научно изследване – за въздействието на директните плащания по ОСП върху селските райони и тяхното население. Констатацията в това проучване е, че се стига до нарушаване на функционирането на конкуренцията. Казахте, че ще работите за селските райони, за по-малките стопанства. Но тъкмо в Харватия е издадено извънредно разрешение за прехвърляне на финансиране от втория към първия стълб. С основанието, че, има прекалено, че прекалено малко се кандидатства за плащания по втория стълб. Какво ще предприемете, за да опазите селските райони? Има ли програми за гарантиране на плащанията по втория стълб? най-вече за Харватия. Ако искаме в бъдеще да работим в регионален план, да прилагаме устойчив модел, то какво ще предприемете по отношение на споразуменията с Меркосур? Да, всички ние искаме да имаме повече средства, но ще трябва да има и справедливо ценообразуване на за селскостопанските продукти. Така няма да има нужда и от плащания на площ. Благодаря ви, госпожо министър, че оценявате работата на европейските селскостопански производители. Първо, Европейският зелен пакт. Този пакт не бива да забравяме за това, ще засегне и отрасъл като европейското селско стопанство. Това е единственият наш економически отрасъл, който произвежда кислород и поглъща въглерод. Можем да се откажем от всичко останало, но не от храната. Затова е толкова важно селското стопанство. Говорихте за един нерешим реално проблем все повече функции трябва да изпълняваме, все повече изисквания се поставят, все по-амбициозни цели си поставяме, но все повече се съкръщават средствата. Ако всички стопанства на 100% трябва да прилагат модела на биологичното земеделие, ще им се предостави ли повече финансиране и ще бъдат ли решени с това всички проблеми? Господин Яр, Добър ден, госпожо министър. Докладчик съм по доклада за ОСП. Добре дошла тук. Няколко допълващи въпроса. Ако правилно съм разбрал, до 30 юни съветът ще излезе с общата си позиция за ОСП. Така ли е наистина това? А до тогава ще бъде ли постигнато съгласие по МФР? Ще е на лице ли бюджетът за ОСП? Доколкото разбрах, вашият отговор бе отрицателен. Третият ми въпрос. Зеленият пакт. Ще трябва ли да се предвиди финансиране за него по нашия бюджет, бюджета за нашия ресор или ще се предвиди допълнително финансиране? Четвърти въпрос. Директните плащания плащанията на площ. Много други модели сме обсъждали тук, но като че ли за сега това е най-добрият модел. Директни плащания на площ. Пети въпрос. Следва ли селското стопанство да бъде включено в СТЕ, схемата за търговия с емисии? Благодаря колегата Флачек. Thank you very much, uh, благодаря, госпожо министър. Благодаря за наистина изчерпателната и също така амбициозна презентация. Вярвам, че ще имаме много добро сътрудничество. Аз идвам от Чехия и се радвам, че в съвета имаме човек, който разбира държавите членки, които имат различна историческа, които имат различно историческо минало и при които ролята на фермера е по-различна. Вие имате много важна отговорност, защото навлизате в едни ключови 6 месеца по отношение на преговорите. Имаме една молба към вас. Дали можете да, да попитате преди да започнете да работите, дали ще имаме една по-справедлива и по-проста ОСП след взетите решения. Ако отговор е положителен в края на вашия мандат след 6 месеца, мисля, че това ще е победа за всички нас. Какво имам предвид под по-справедлив? Имам предвид дали при положение, че изискваме повече от селските стопани, дали им даваме повече средства, защото трябва да сме сигурни, че те не са в неизгодна позиция спрямо нашия вътрешен пазар, но и спрямо три е и е спрямо трети страни и дали не прекаляваме с предизвикателствата. Колегата Синчиц. Хвала вам, predsjedništve. Ministrice, говорили сте о... Благодаря, госпожо министър. Говорите за значителен бюджет, за предимства на земеделските стопани, за малките стопанства. Е, по начина по който функционира ОСП в Хърватия, е, се боя, че е, когато се става дума за малките произ... земеделски е, производители, думите си, оказва, си остават чиста риторика. Много малко процент от средствата се получават от тези малки микропредприятия, поне в Хърватия. 400 милиона а, са те а, е, на а, брой. Тоест от 400 милиона общо е, стопанства, частта на малките е много по-голяма, но големите получават много повече средства. Хърватия за 6 години Е, е загубила е, един е, цял свой годишен бюджет. Как точно бихте коментирали това? Госпожа Шмидбал, благодаря ви, уважаема госпожо министър, благодаря за амбициозните цели, които сте си поставила. Многообещаващо беше изложението ви. Ето тук седя в залата, госпожо министър. Благодаря за амбициозните цели, които сте си поставила. От името на Австрия мога още от сега да кажа, че с удоволствие ще работим с вас. Напълно съм съгласна с това, което казахте за преходния режим. Нека постигнем бързо съгласие и нека не провеждаме мини реформа. Всички колеги, изказали се до тук, се обединиха около тезата, че трябва да работим по-активно в полза на малките стопанства. Тези стопанства имат нужда от стабилност, от сигурност при планирането. Затова Нека говорим за реформата на ОСП за бъдещето й, но от сега трябва още да бъдат отпуснати средства. Ако се съкратят средствата по втория стълб, Последиците за Австрия ще са катастрофални. Една трета от бюджета у нас се инвестира в директни плащания, а две трети в развитието на селските райони. Ако искаме да опазим селските райони, да опазим съществуването на селски, селскостопанските производители там, то не бива да има съкръщения на финансирането. Господин Ара Ковач. tisztelt miniszterasszony, én egy megértő ember vagyok, és halván itt... Благодаря, госпожо, председ... госпожо министър. Много неща разбирам. Много въпроси бяха зададени и за това как точно ще се е, обслужат със средства всички различни е, проблеми. Що се отнася до бъдещето, размишлявате ли по темата интелигентни села? Знам, че в Харватия се правят усилия в, това, в тази посока. Също има и трансгранични подобни про- проекти. Какво е вашето отношение по тази тема? Президент, бem на парламент Parlamento Благодаря. Благодаря на председателя, благодаря на госпожа министър. Добре дошла в парламента. Един бърз въпрос, що се отнася до разследването, проведено от Нью Йорк Таймс и факта, че има финансиране по ОСП, за което се твърди, че има връзка с олигарсите. Какво мисли председателството за това и какво ще направите, за да можем да се преборим с корупцията? и свързаната с ОСП корупция. Това е важно, защото тези средства трябва да отидат към фермерите и към гражданите на ОСП. Господин Чока. Buongiorno, e piacere di conoscerla, signora благодаря. Радвам се да се запознаем, госпожо министър. Благодаря за ангажиментите, които поемате за идните 6 месеца. Искам да представя на вашето внимание и на вниманието на колегите една драма, на която трябва да се обръща повече внимание. Става дума за фалшифицираните храни. Фалшифицирането на храни води до нарушаване на функционирането на пазара. Подигравка е с усилията, таланта на селскостопанските ни производители. Заплаха е и за здравето на гражданите. Какви действия смятате да предприемете за справянето с този проблем? für... Благодаря ви, казва председателят, за многото въпроси. Сега пристъпваме към отговорите. Предлагам да дам думата на госпожа министър за около 10 минути. Имате думата, госпожо министър. Poštovane zastupnice i zastupnici, hvala na svim vašim pitanjima i... Уважаеми господин председател, скъпи депутати, благодаря за всички въпроси и много полезни предложения. Много бяха въпросите, ще се опитам да им отговоря все пак. Що се отнася до преходния период? Според нас, че ще е, ние сме на мнение, че ще успеем да се справим с, е, съответно и с е, регламента за прехода. Коментарите ви за необходимостта да има нови средства, ново финансиране – Нямаме време да въвеждаме искания, а също така е необходимо да има и юридическа правна сигурност. Знам, че голяма част от вас считат, че срок от една година е твърде малък. Е, ще се опитаме обаче е, да се справим. Първо трябва да дефинираме едни ясни правила. Каква е целта ни? Искаме да може да приключи е, работата по преходния период в рамките на нашето председателство – не можем да ви отговорим от сега за това дали ще има нови средства, но във всички случаи е добре да поставиме граници на този преходен период. Имаше много въпроси за зеленията е, сделка, зеления пакт. Е, току-що всъщност е, са публикувани е, съобщенията за него. Ние така казваме, че е, вече от много години се налага на земеделските производители да се адаптират към всички е, нови изисквания. А що се отнася до стратегията от полето до масата, ще се опитваме да я направим максимално конкретна – да се намали използването на пестициди, да се търсят и альтернативни е, за, начини на производство, защото в противен случай няма да постигнем резултати. Разбира се, е, ще се работи и за качеството на храните. По отношение на е, хуманното отношение към животните. Е, коментирах това и в уводните си думи. Приветствам заключенията на съвета от 2019 по тази тема. Комисията също ще излезе с е, предложения така че да има хармонизиране на законодателството по тази тематика, но страните членки ще си запазят съответния контрол. Първата среща на съвета ще се проведе на 27 януари и тази тематика също ще бъде поставена на дневен ред. За плащанията Това е едно и от нашите средства за преговори. Ние е, смятаме, че няма да има голяма разлика между плащанията. Ще се опитаме да сближим позициите на различните страни членки и смятаме, че имаме достатъчно възможности за преговори. За интелигентното село. Тук въпросът е свързан с смяната на поколенията. До момента се развиваха мерките, които имаха за цел да оставят младите е, в земеделските райони с цел да така целта беше да се подобри техния живот. Беше постигнато така сериозни резултати, включително и в Харвация, но смятаме, че може и повече. Е, защото на младите, е, нуждите на младите от инфраструктура далеч не са традиционните. Трябва да се разработят конкретни е, концепции, за да се привличат младите в тези региони. Всички производители са от значение и мини стопанствата, и микростопанствата, и големите такива. Но, а що се отнася до малките ферми, там винаги работят хора, които имат силен предприемачески дух. Ние ще търсиме възможности тези е, малки предп... стопанства да останат е, със своята ключова роля за подобряване на селските среда. Ще работим и по заключенията на съвета в това отношение. Смятаме и да предложим една е, конференция за малките земеделски стопанства, особено за семейните такива. И други въпроси бяха зададени за използването на европейските е, средства. И също за трансгранични проекти – Считам, че е, би могло да се разработват е, проекти, които е, да допринасят за развитие на земеделието. В такъв смисъл. По моят опит в трансгранично сътрудничество с Унгария и Словения, там се включват различни е, приоритети и могат да се търсят средства които, е, от фондове, които е, вървят е, в, които се съчетават с целите на ОСП. Въпросите за е, използване на нови технологии. Това е свързано а, доста директно и с едно решение на съда в Люксембург от 2008, където а, се е, поставят съвсем практически въпроси и вероятно е необходимо да се а, смени законодателството. Значи датата е 2019, извинете. Съдът е взел решение за е, проучване за новите е, геномни е, технологии това проучване обаче ще отнеме много по-дълго време, отколкото нашето председателство. И когато вече е, е направено, тогава ще можем и да отговаряме конкретно на подобни въпроси. Харватия. Преди три години, мисля, имаше проблем с а, неадекватен а, транспорт на животни. От тогава нататък ние сме подобрили мерките си за контрол и нищо подобно не се е повтаряло. Констатирали сме също така, че броя на стопанствата, управлявани от млади стопани, се е увеличил с 3000 и сега те вече са в размера на процент, който е по-голям от средноевропейския. Разбира се, това не ни задоволява автоматично, защото Важно е да можем да осигурим бъдещето на земеделието. Около 1500 проекта финансираме. Мога да ви дам цифрите в нашата валута, но не знам каква е стоеността в евро на тези проекти. После въпроса за плащанията и съотношението малки и големи. Въпросът е, е, от чисто национални компетенции. Нашето правителство прави разграничения между средствата за големите и малките стопанства – и малките стопанства могат да получават една, един по-голям процент от средствата, особено когато имат добри резултати в развитието на региона. Сега в момента приемаме и е, предложения за проекти за малки стопанства. Около 60% отиват от, е, от средствата отиват за малки е, предприятия, а 40 за големите. Но а, нека да а, си даваме сметка, че това не е единствения показател. Би следвало да има мерки, които позволяват на малките да растат. В е, Харватия по отношение на директните плащания има е, определена част от средствата, които е, могат да се използват и съответно да се добавят към тях национални средства до максималната стойност на пакета. И когато говорим за 70% от участието, това, като процент от участие, това не е така. Миналата година надхвърлихме всъщност нашата вноска и решихме този проблем в Харватия. Председателят благодаря ви. Не е лесно да се отговори на 25 въпроса в рамките на 10 минути. Някои въпроси пък имаха по още 3-4 под въпроса. Забравих да дам думата на госпожа Томашич, въпреки че се беше записала за изказване, така че сега ще й дам възможност в рамките на една минута да зададе въпрос. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice. Благодаря, госпожо, господин председател. Добре дошла, госпожо министър. Пожелавам ви успехи във вашата работа. И, и слушах, е, всъщност и чух отговора на моя въпрос. Имам един друг. Малките земеделски е, стопанства, се развиват, но от друга страна има и немалко, които много бързо прекратяват дейността си. Как ще подкрепяте семейните е, пред е, малки стопанства? Как ще привличате младите с модернизация? Как ще допринасяте за развитие на конкуренцията? Благодаря. Преди да дам думата на госпожа министър за отговор и заключителни думи. Нека дам за малко думата и на представителите на комисията. Не искате да се изказвате, така ли? Добре, тогава направо давам думата на госпожа министъра, за да отговори на въпроса, както и за кратко заключително изявление. Хвала lijepa poštovana zastupnice Tomašić. Благодаря ви, госпожо Томашич. Ще проведем международна конференция, посветена на състоянието и бъдещето на малките семейни стопанства. Ще организираме тази проява и в рамките на правомощията си в съвета. Ясно е, че трябва да се упростят правилата за прилагането на ОСП, които въжат за малките семейни стопанства. Ако упростим процедурите, то със сигурност за младите сълскостопански производители професията ще бъде по-лесна и по-привлекателна. Още няколко думи. Нека ясно заявя, че селското стопанство не е проблемът, а част от решението. Няма много голям опит в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, но мога да кажа, че е трудно да се определят други сравними с рибарството и селското стопанство дейности, които да са толкова близо до хората. Тези дейности допринасят за опазването на ресурсите, на околната среда, от полза са за хората. Не бива да забравяме за това. Не бива да забравяме също, че и селското стопанство винаги е било източник на новаторство. Не мога да си представя по-благородна дейност от селското стопанство и рибарството. Председателят, благодаря ви. Госпожо министър, благодаря ви за участието в заседанието ни, както и за обстойните отговори на въпросите ни. С удоволствие ще работим заедно с вас през идните месеци. Предстоят ни нелеки задачи. Нека запретнем ръка ви. Благодаря ви.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 So, dear, dear colleagues, please take your seats again. We... Колеги, моля ви да вземете местата си. Ще продължим заседанието и ще преминем към гласуване. Good morning. Уважаеми колеги, отново ви приканвам, заемете местата си. Thank you. Председателят, продължаваме по дневния ред. Вече малко си изоставаме от графика. So, wir kommen nun zu äh, Tagesordnungs... Преминаваме към точка 5 от дневния ред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 Пристъпваме направо към гласуването. Носите ли си всички картите за гласуване? Окончателното гласуване, както обикновено, ще бъде поименно. Моля, гласувайте. Ich э, schließe. Край на гласуването.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 ние подкрепяме това и аз наистина трудно написах това, което написахме. За нас е тъжно да виждаме, че една държава членка напуска Европейския съюз. Мъчно ни е за колегите, приятелите и знам, че това е труден момент за всички тях, за много от тях поне. Благодаря. Vielen Dank. Председателят, благодаря ви. Преминаваме към становището ни за политиката в областта на конкуренцията. Годишен доклад за 2019 година. Докладчица е госпожа Карваляиш. Имате думата. Добре, господин президент. Е, благодаря, господин председател. Искам само да изтъкна няколко неща. Искам да благодаря на всички, които дадоха своя принос към доклада. Работихме изключително продуктивно и бяхме в чудесно сътрудничество. Това значи много за мен. Благодаря. Целта беше да излезем със становище, което се фокусира върху основните принципи, които според нас имат най-голямо значение. Целта беше становището да е силно, да излезе от комисията Агри. Искахме да бъдем изключително стегнати, изключително ясни по отношение на тези няколко принципа. Има устни изменения 87 и 90. Искам да направя препратка към тези изменения, за да бъде включено в доклада. Идеята за тези изменения е нещата да станат максимално ясни и да се фокусираме върху тези наистина важни приоритети – за да можем да имаме силен доклад. Благодаря. Очаквам да видя какъв ще е резултата от гласуването. Благодаря на докладчицата за работата и предлагам да пристъпим към гласуване. Колегата Любретон. Преди да гласуваме, господин председател, искам да изкажа очудването си по начина, по който ни бяха представени изменения 28 и 75 е, е, казаха, че са покрити от, изменения, от компромиси, но не е така. В такъв смисъл трябва да има евентуално разделно гласуване. Да, разбира се, възможно е. Можем да прогласуваме по-отделно тези изменения. Компромисно изменение 8. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 32 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Изменение 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35 гласа за. Приема се с ясно мнозинство за. Би ми било от помощ, ако координаторите показват как оказват да се гласува. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се.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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 гласа за. Ясно мнозинство за. Изменение 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 55 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. По изменение 55. 55. Край на гласуването. 23 гласа за. Изменение 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 14 за против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 71 за, против, въздържали се, Електронна проверка по изменение 71. Моля, гласувайте. Е, Край на гласуването. Приема се. Изменение 72. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 74. За, против,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 против, въздържали се, приема се. Изменение 87. С устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да проверим електронно. Ich schließe. Край на гласуването. Приема се. Изменение 88. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 89. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16. Компромисно изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 102. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 103. За, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 104. 104 електронна проверка, моля гласувайте. Мерси. Край на гласуването. 22. 22 гласа за, срещу 22 гласа против. Отхвърля се. Изменение 105. За. Против. Въздържали се. Приема се. 109. За. Против. Въздържали се. Приема се. 110. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Отхвърля се. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4. За, против, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по целия текст, гласуваме електронно. Ich schließe die Abstimmung. Край на гласуването. 45 гласа за, един въздържал се, няма гласове против. Поздравления за докладчицата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година. Докладчикът иска ли да вземе думата? Господин Аракович. Благодаря. Няколко коментара. Успяхме да изпратим едно ясно послание и за това искам да благодаря на всички, които участваха в разработването на документа. Благодаря. Благодаря на докладчика. Пристъпваме към гласуване. Компромисно изменение едно. за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате електронна проверка ли? По изменение 13. Моля, гласувайте. Ich schließe. Край на гласуването. Отхвърля се с ясно мнозинство. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис... Е, изменение 39 отпада. Електронна проверка по 38 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 на 17 гласа. Е, компромис. Е- Компромисно изменение с 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст, гласуваме електронно, моля гласувайте. Э, Край на гласуването. 38 гласа за, 7 гласа против. Поздравления за докладчика. So, damit wären wir schon am Ende. Приключихме с гласуванията. Продължаваме по дневния ред. Следващата точка от дневния ред е точка 8 представяне от Европейската комисия на делегиран акт относно пакета за гъвкавост при програмите за насърчаване на винопроизводството. Представителят на комисията влиза в залата. Thank you, Mr. Uh, President. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията, тук можем да направим препратка към една резолюция на парламента, която е свързана с мерките, въведени от САЩ след заключенията на СТО за така наречения случай Airbus – в своята резолюция парламента възприе няколко идеи и помоли от комисията да има предложение за подпомагане на винопроизводството във връзка с тези тарифи. Има дълга история по отношение на диспута с СТО но мерките, предприяти от САЩ, бяха разрешени от страна на СТО. За съжаление, те си поставиха за цел сълскостопански продукти и преди сме виждали такава тенденция при въпроси свързани с международната търговия. Много често, когато Европа е целта, на мушка се оказват сълскостопанските продукти, в случай който е подобен това, е случая с ембаргото към Русия. Опитахме се да водим преговори с САЩ, за да можем да решим този дълъг търговски спор. Разбира се, опитахме се да ограничим и мерките. И в този контекст, и ако се фокусираме конкретно върху винопроизводството, мерките на Европейския съюз са ограничени. Те задават тарифите на 25% и са свързани с внос от четири страни Франция, Испания, Германия и Обединеното кралство. беше широко разпространено, че и ще има такива тарифи и нашите притеснения бяха, че това ще включи всички винени продукти, включително пенливите вина и всички държави членки и наистина може би дори ще имаме и по-високо ниво до 100%. Не знам дали това води до облегчение за сектора и за засегнатите страни, но нещата можеха да бъдат и по-зле. Комисията се опитва да гарантира, че няма да имаме допълнително влушаване на ситуацията и от тази гледна точка трябва да имаме предвид паралелните заплахи за налагане на тарифни ограничения и а, за увеличаване на мерките, така че да охванат пенливите вина в отговор на мерките за електронната търговия. Комисията е солидарна с Франция и другите държави членки във връзка с тези заплахи. Имаме и добри новини. Междувременно в преговорите на ниво Европейски съюз и на ниво Франция-САЩ сме се опитали да избегнем този риск. В момента се опитваме да решим и въпроса с данъка върху цифровите продажби. През месец ноември имаше призив към комисията да предприеме необходимите мерки за подпомагане на винопроизводството и ние отговорихме с три регламента. Първият е делегиран акт, който има следните три компонента. Първо, да се вдигне 5 годишното ограничение на програмите. Това ще позволи на операторите да консолидират целите по отношение на пазара и да могат да правят планове до края на този програмен период 2023 година, месец октомври. Второ, позволява се да се променят целевите пазари, пазарите към които е насочена стоката, съобразно одобрените. Т.е. може би да, те могат да решат да не работят с САЩ, а да се фокусират върху други потенциални пазари за износ, като да речем Австралия или Китай. Има още една допълнителна мярка, която е свързана с допълнителна гъвкавост. В случай, че операторите наистина променят целевия пазар, целевата дестинация, комисията ще заплати за приключените дейности по настоящата операция, по настоящата дейност. Това означава, макар и доста техническо, че всъщност те няма да пострадат финансово, ако направят такава промяна. Има и други мерки, свързани с изпълнителни актове. Първо, комисията увеличава нивото на финансиране на промоционалните мерки от 50 на 60%. Също така дава възможност на държавите членки да адаптират мерките за промотиране няколко пъти, а не само два пъти годишно, както е сега. Тоест, това е една дългожелана гъвкавост. Що се отнася до това, че мерките трябва да се изпълнят спешно и с, с деликатен характер, ние работим така, че да можем бързо да ги въведем и това е представено беше представено, извинявайте, по време на заседанието с държавите членки на 15 януари на 29 януари комисията официално ще приеме всички тези законодателни актове. Има, разбира се, определени срокове, свързани с обичайната процедура, но очакваме пълна подкрепа от съответните институции. Мерките вече бяха съобщени на операторите на държавите членки така че те работят като очаква тяхното въвеждане. Това, надяваме се, ще увеличи гъвкавостта и по този начин до известна степен ще можем да се справим с тарифите въведени от САЩ. Нашата цел обаче е мерките свързани с тарифите да бъдат вдигнати от страна на САЩ. Комисар Хоган беше миналата седмица в Вашингтон, скоро пак ще отиде там – това е приоритетна тема в нашата програма и ще работим по всякакъв начин, за да може тези мерки в максимално кратък срок да бъдат премахнати. Благодаря на комисията за уводните думи. Вече наистина ни притиска времето, за това моля колегите да се вместват в рамките поне една минута. Госпожа Агилар. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа, че новите мерки за насърчаване на винопроизводството са добре дошли, но смятаме, че са напълно недостатъчни. Това е огромен сектор, който беше особено засегнат от въведените от Северна Америка тарифи. Тази страна получава около 40% от нашия износ на вино. Знаем, че насърчаването е дълъг проект. Не можем да гледаме на това като, един, като едно краткосрочно решение, което ще подпомогне тежката ситуация на пазара. Засегнати са много винопроизводители, особено в Испания. Няма пазар, който да се появи изведнъж за една нощ, така че трябва да имаме компенсационен фонд, нещо, което е много по-амбициозно и което не е толкова свързано с дребните мерки по насърчаване. Сектора се чувства маргинализиран заради липсата на насърчаване. Не може просто да има някакви дребни козметични промени в този случай. Благодаря. Преводачите ми обърнаха внимание, че трябва да се изговорите малко по-бавно. Колегата Джия Русо. За пореден път говорим за митата. Бе изискана подкрепа за лозаровинарския сектор, за да се смекчат изключително тежките последици от вината. Затова и бе въведена програмата за насърчаване на продажбите на вина в трети страни. Но това не е достатъчно. Би трябвало да се удължи срокът на действие на мярката за повече от 5 години. Особено като се имат предвид и държави като Франция и Италия, които произвеждат вина с отлични качества. Изключително важни са и стандартите за безопасност на храните. Опасявам се от това, че господин Холган говори в Вашингтон за премахването на нетарифните бариери пред търговията. Ние трябва да гарантираме безопасност за производителите, за потребителите, както и да гарантираме финансова и политическа стабилност за производителите. Не бива да забравяме за това. Господин Декастро, само няколко думи. Благодаря на комисията, която одобри този важен делегиран акт. Нашите координатори гласуваха за прилагането на ускорената процедура с цел незабавното влизане в сила на акта. Благодаря, че възприехте предложението ни. Два въпроса. По въпроса за члена за петте години. Тук се посочва, че удължаването на срока за над 5 години трябва да е надлежно обосновано. Но мисля, че трябва да се упрости процедурата тук. В противен случай ще има голяма бюрократична тежест. Член 2 форс-мажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализирането на дадена програма. Ясно е, че ако има такива форс-мажорни обстоятелства, то програмата няма да може да бъде реализирана. Госпожа Мюлер, благодаря ви за изложението. За групата Обнови Европа това също бе важна тема. Още през месец ноември я поставихме на дневен ред в резолюцията си. Трябва да се подобри положението на производителите от лозаро-винарския сектор в Европа. В случая предлагате конкретни мерки. Мисля, че те ще доведат до някакъв напредък. Ще видим дали ще са достатъчни. Важно е, че се прилага ускорената процедура, че мерките могат да влязат в сила на 29 януари, така че и конкретно да бъдат подпомогнати лозаровинарските производители. Въпросът за това дали в бъдеще следва да бъде учреден фонд, т.е. да се разшири обхвата на инструментите за кризи, това е въпрос, който може да се обсъжда, когато се говори принципно за ОСП. Para agradecer a la Comisión благодаря. Ще започна като благодаря на комисията за този делегиран акт. Това ще даде възможност за гъвкавост по отношение на насърчаване на винопроизводството. Тези тарифи от 25% наистина са заплаха за голяма част от производителите и са много тежки за винопроизводството в страни като Испания. Трябва да направим това, което можем, за да имаме възможност за маневри, така че производителите да могат да получат достъп до други пазари. Този делегиран акт върви в правилната посока, така бихме казали ние. Но, трябва да сме сигурни, че тези мерки се изпълняват напълно и бързо, има още много, което следва да се направи. Не ни трябват само краткосрочни решения, трябва да има спешни преговори, които да се справят с тарифите. Това ще е най-доброто и за целия сектор, и за винопроизводителите. Давам думата на колегата Агилера. Благодаря, господин председател. Както казаха колегите преди мен, що се отнася до тази конкретна тема, мисля, че намеренията са добри, но предложението не е. Взимат се пари от други инвестиционни програми и се използват за насърчаване. Имаме проблем – който е сериозен за фермерите и не мисля, че най-добрата мярка, най-добрият отговор е да предприемем тези мерки, да вземем другите инвестиционни програми и да прехвърлим парите от тях към насърчаването. Не мисля, че това прехвърляне е добро, мисля, че трябва да бъде преформулирано. Ако има нови средства, и ако имаше други средства, които да бъдат разпределени, щеше да е различно. Трябват ни други мерки, с които да можем да се справим с негативните последствия на пазара. Колегата Пито. Мерси, мсье президент. Благодаря, господин председател. Ще получим естествено предложения. Струва ми се, че се отнасяте към е, темата, като че ли тя е странична. Не е толкова важна, колкото евронавтиката, автомобилостроенето и така нататък. Но това не е така, защото е, селското стопанство е, реално сериозно срада. Затова трябва да има мерки, да, за а, промотиране на продукцията не е лошо, но мисля, че трябва да има съответни е, и средства от фонда за компенсиране на глобализацията, защото в края на краищата случващото се е, е чисто системен проблем и то вероятно ще продължава да се повтаря. Нямаме много убеденост, че това няма да се случва отново, така че би трябвало да се опоръмнем и към тези фондове. Господин Дорфман, благодаря. Съгласен съм с преждеговорившите, които казаха, че мерките действително трябва да бъдат приветствани, но са нещо като капка в морето. Селското стопанство трябва да понесе последиците от действията на отрасъла на въздухоплаването. Затова и мисля, че трябва да се мисли за по-ефикасни мерки. Въпрос за самите мита. Американското министерство на търговията в момента разглежда ли и възможностите за допълнителни мита? вероятно ще има по-високи мита и за други продукти от държави членки. В моята страна Италия в момента не е обложено с вносни мита виното, но има опасения, че в бъдеще и на нашето вино ще бъдат наложени мита в размер от до 100%. Производителите ми казват, че вече от седмици не е поръчана нито една бутилка, тъй като вносителите се притесняват от това, че евентуално могат да бъдат въведени тези мита. И тук тогава няма да имат никакъв шанс на пазара. Господин комисарят, е, какво смята да предприеме в бъдеще? Може ли да направи някаква прогноза за бъдещето? Благодаря на комисията за предложенията, но остава поне едно. Вие говорите е, да се търси е, възможности да се използва механизъм за компенсиране на сектора. Само, че е, за сега няма. Съответните служби остават безгласни. Призовавам комисията да работи много по-бързо. Освен това, е, текстовете трябва да влязат в сила възможно най-скоро. И искам да предложа на координаторите да е, помислят по този въпрос – и е да излеземе с резолюция за нашите възраждения. защото това е от ключово значение, темата е от ключово значение за винопроизводителите и в Европа, и във Франция. Колегата Андрео, благодаря. И аз поздравявам действията на комисията в спешните обстоятелства но мерките не са достатъчни за да преодолеят вложаването на положението в този сектор. И трябва да продължим да обсъждаме, защото става дума за а, така допълнителни мерки за, или странични мерки за един структурен проблем. Много важно е да се намерят допълнителни средства, да има ясен бюджет – да се премине е, към 60% съфинансиране и е, да се е, престъпи и към така структурни мерки, защото когато сега дискутираме реформата на ОСП, трябва да мислиме и за тези проблеми. Благодаря. Преводачите още веднъж ми обърнаха внимание на това да ви помоля да не говорите толкова бързо, за да могат и да се справят с превода. Госпожа Винер, благодаря, господин председател. Имам следният въпрос. Вече не малко бе казано за структурните проблеми. Изразходваме над 1 милиард за насърчаването на продажбите на вина – бе прият Зеленият пакт. Изправени сме пред криза с измененията в климата. Ясно е, че трябва да заложим на устойчивостта. Но най-вече тези мерки за насърчаване на продажбата на вина допринасят за печалбите на многонационални дружества от трети страни. Това ли цели комисията всъщност? Или ако не целите това и сте наясно с този проблем, какви насрещни мерки предвиждате? Би следвало би ли следвало да се справяме с една криза, като изземаме средства от други важни програми? Това нито е устойчиво, нито е в интерес на развитието ни в бъдеще. Трябва да подпомагаме сълскостопанските си производители, вместо да финансираме с милиарди многонационални концерни. Госпожа Колоре. Благодаря. Благодаря на комисията dans euh, toute cette action, parce qu'il faut bien rappeler que... Че мнението на парламента и реагира достатъчно бързо. Благодаря за е, текста, който очаквахме. Ние естествено очаквахме да стигнете и малко по-далеч, да задействате процедура за спесни случаи. В момента е, има много производители, включително и в Съединените щати, които също могат да бъдат жертви. И е, ние, когато се обръщаме към е, мерки за техните пазари, трябва да си даваме сметка за малките производители, които не са организирани. За това е, считам, освен това, че и е, мерките не са достатъчни, трябва да има повече е, възможности за компенсация. Предвиждате ли е, дипломатически мерки, за да не се случват подобни заплахи за нашата търговия? Второ, нещата се развиват, пазара обаче се развива още по-бързо, така че в бъдеще как смятате да процедирате? колегин Ричи. Благодаря, госпожа Ричи. You, um... Благодаря, господин председател. Нещо, което не е съвсем по темата, но ще отнеме само няколко секунди мисля, че страдаме от война на тарифите. Ние налагаме тарифи към САЩ и в отмъщение мисля, че е по-добре комисията да помисли да отмени тези тарифи по отношение на производството на скочи на уиски, за да може и САЩ да ни отвърнат с същото. Благодаря. С това приключи кръгът от въпроси. Господин директор Скенал има думата за отговор. Моля да отговорите много синтезирано, тъй като си надсрочихме времето. Благодаря. Ще се опитам наистина да бъда бърз. Една от точките по същество беше намесата от страна на комисията за подпомагане на производителите. От тази гледна точка, първо към господин Андрю много е важно да имаме предвид, че увеличаваме подпомагането от 50 на 60%, но в момента има недостатъчно разходване на средствата в много държави членки. Т.е. тези средства са на разположение и сега има за какво да ги използваме. Освен това, самите държави членки могат да допълнят приноса от страна на комисията и общо подпомагането да стане в размер на 80% с цел подпомагане на сектора. Второто нещо, колегата Дортман го спомена, страховете на производителите, че това може да ескалира. Ние знаем много добре какви са тези страхове. Искаме да предотвратим вариант, в който САЩ продължава да увеличава тарифите, те стигат до 100%. Беше постигнат известен напредък в тази област. Вече говорих, че комисар Хоган беше на мисия в Вашингтон. Президентите Тръмп и Макрон също така говориха за така наречените данъци върху цифрови продажби. Един от основните притеснения на производителите е, че преди да видим какви са последствията на място от тарифите, това, което искаме да избегнем на всяка цена е паника. Все пак виното не е продукт с а, кратка трайност. Ако пазара счете, че ситуацията ще се влуши, ще се притеснят то тогава една голяма част от ресторантите на местно ниво биха забавили своите поръчки, като се надяват на по-ниска цена. Така че много е важно да не навлизаме в режим криза, трябва да запазим самообладание и стигаме до нещо друго. Много трябва да работим, за да може тези мерки да бъдат премахнати. Не просто да бъдат влушени, а просто да бъдат премахнати от страна на САЩ. Европейския съюз е казвал много пъти, тарифите не са решение на подобни търговски спорове. Трябва да минем през преговори в Световната търговска организация, ако е необходимо и двустранно. А предложението ние да махнем тарифите, за да се надяваме на подобен ответен жест, трябва да имате предвид, че всъщност нашите тарифи са в отговор на техните тарифи. През месец май и юни ще имаме заключението на Световната търговска организация по случая Боинг, което ще даде възможност да въвеждаме тарифи тогава, когато САЩ въвежда тарифи за нас. Не е нещо, което искаме да направим, но няма да се поколебаем да защитим интерес на нашите производители, включително и на винопроизводителите. Нека да не забравяме, че подобни тарифи има не само за сектора на винопроизводството, за спиртни напитки има, за маслиново масло, за сирена, така че има много други производители и други сектори от селското стопанство, които в момента страдат. По принцип, по отношение на винопроизводството, това е един от успешните примери от последните години – 12 милиарда евро е експорта на винени продукти. Това включва и САЩ и може би точно за това в този случай САЩ се опитват да ни уязвят в сектор, в който сме успешни и където ще ни заболи. И нека да не забравяме нещо, което много от колегите казаха. Има и сериозна вреда от това в САЩ, защото европейските вина са изключително популярни сред американските консуматори. Сред потребителите има цяла индустрия, която се върти около тях и която печели добре от европейските вина. 150, извинете, 108 члена на Американския сенат са писали на тяхния президент господин Тръмп, за да се оплачат от това това може да обясни защо всъщност за момента нямаме ескалация на тази ситуация, тъй като тарифите са в ущърпи на двете страни. Ще спра до тук. Председателят, благодаря ви, имате думата, но моля бъдете съвсем кратка. 10% увеличаване за насърчаването. Това не са нови средства, това са средства, които са в държавите членки и които са били отделени за инвестиционни програми, вече са планирани. Факт е, че това не са нови средства. Това, което правите е да взимате средства от една програма и да ги местите в друга. Мисля, че трябва да сме ясни. Това са средства, които се взимат от някъде и се прехвърлят към винопроизводството. Искате ли да реагирате отново? Да. Мисля, че това включва и Испания и аз мисля, че вече казах. Има неизразходване на средствата, включително в Испания по националните програми. Комисар Хоган пред няколко месеца беше в Испания и каза на колегите си там, че наистина трябва да увеличат освояването и изразходването на средствата. Тоест, тези средства са на разположение, дали ще се използва за насърчаване или за нещо друго. Няма значение от тази гледна точка. Беше даден ясен сигнал, че е хубаво да се насочат средства към насърчаването. Испания в момента не се възползва от възможността да допълни подпомагането и на национално ниво. Казах, ние отделяме 60%, до 80% може да станат заедно с националната програма. Благодаря, господин директор Скенел, за предоставената информация. Ще държим връзка. Виждате, че и парламентът излиза с някои искания. Приключихме с официалното си заседание за днес сутринта. Сега веднага ще пристъпим към заседанието на координаторите, което ще се проведе при закрити врата. В 14.30 часа ще продължим с темата здравеопазване на животните.